Уважаеми колеги, следваща точка от дневния ред е препоръка за второ четене от госпожа Риз, възможност на държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на тяхна територия. Давам думата за 4 минути на докладчика госпожа Риз. Благодаря, госпожа председател. Ние имаме почти час